Good morning. Good morning. Good morning to you all. Добро утро на всички. Моля да заемете местата си. You may take your seats. Моля да заемете местата си. Уважаеми колеги, дами и господа, Good to see you all. Back to work. Радвам се да се видим отново след лятната вакансия. Готов за работа. Надявам се, че сте прекарали добре. Започваме най-напред с приемане на дневния ред. Вие разполагате с нея. Предлагам да се добави една точка. на базата на работата на юрист-лингвистите по доклада на колегата Вебер за изменение на Шенгенския кодекс за границите. Считам, че това допълнение е прието. Преминаваме към втора точка. Одобряване на препоръките на координаторите. Първо, на госпожа Вейон, свързано с опростяване на контрола по външните граници на базата на взаимното признаване от Кипър и Харватия. Господин Клод Мораес ще бъде докладчик по програмата за наблюдение на Американската агенция за сигурност. Читам, че тези препоръки на координаторите са прияти относно корекциите за шенгенският пакет. Рената Вебер е докладчик но ще бъде разискан този въпрос след пленарната сесия. Става дума само за лингвистични промени и ако нямате никакви възражения, считаме, че тази поправка ще бъде одобрена. Делегацията в Гърция от юли. За сега не сме получили никакви коментари. Е, считаме, че констатациите са одобрени. Одобряваме сега протоколите от октомври, януари, от януари 2013 година, от 10, 21, 22 януари, 31 януари. Ако нямате възражение, считаме, че тези протоколи се одобряват. И така, искам да ви благодаря. Сега ще преминем към електронно гласуване. Затова искам да напомня на всички ви да носите електронните си карти. Първо ще направим, ще правим електронни проверки при необходимост. Надявам се, че всички, които имат право да гласуват, си носят картите. И така, преминаваме към електронно гласуване на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година. Всички раздели. Първо ще гласуваме Доклада на Ян Мулдер за финансовата 2014 година. Той е изготвил становище от името на нашата комисия по проекто бюджета. И така преминаваме към гласуването. Така ще гласуваме измененията, както ги обявявам. 6100 изменения. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 6101. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 6102. Кой е за? Против? Отхвърля се. 6103. Кой е за? Против? Отхвърля се. 6104. За? Против? Електронна проверка. Струваме се, че е прието, но нека да проверим електронно. И така електронна проверка, изменение 6104, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 16 за, 29 против. Отхвърля се. 61.05. Кой е за? Против. Приема се. 61.06. Кой е за? против, отхвърля се 6107 за, против, отхвърля се 6108, кой е за, против, приема се 6109. is a last minute uh, oral amendment. Има устно изменение. свързани с сумата за СЕПОЛ, новата сума. Е 8450640. So it's impossible. So we vote on the so original the, the, amendment. Okay. End of story. We're going to vote on the original amendment, okay? Добре, гласуваме 1909. Кой е за? против, отхвърля се. 61-10, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-36 за, против, въздържали се, приема се. 61-11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-12 за, против, против, въздържали се, отхвърля се 61.13 за, против, въздържали се, приема се 61.14 за, против, въздържали се, отхвърля се 61.15 за, против, въздържали се, електронна проверка по 61.15, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 20 за, 25 против. Отхвърля се 61-16. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 61-17 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Струваме се, че е отхвърлено. Нека да проверим. 61.17. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 за, 25 против. Отхвърля се. 61, 19. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61, 18 за против, въздържали се, отхвърля се, 61-20 за, против, въздържали се, приема се, 61-21 и 61-22, те са идентични. Сега 61-23, кой е за, против, въздържали се, струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим защото резултатът е много близък. Моля, гласувайте по 61-23. Прекратете гласуването. 23 за, 25 против. Отхвърля се. 61-24. Кой е за? Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте 61-24. Прекратете гласуването. 25 за, 21 против. Приема се. 61-26. Кой е за? Извинете, поправя се председателя. 61-25. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61-26. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 61-27, кой е за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се, поправя се председателят. 61-28, кой е за, Against. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61-29. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се 61.30, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 61.31, кой е за, против, въздържали се, струваме се, че се приема, но нека да направим електронна проверка по 61.31. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 23 за, 25 против, отхвърля се. 61-32, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 61-33 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля ли се? Нека да проверим тогава. 6133. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да, отхвърля се. 22 за, 26 против. И така. 61-34. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 61-35 за. Против. Приема се. Сега преминаваме към гласуване на проекто становището на докладчика Ян Молдер. Първо изменение. Кой е за? Против въздържали се приема се. Второ изменение. Кой е за? Против въздържали се приема се. Трето изменение за електронна проверка по изменение второ. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Съжалявам, наистина беше отхвърлено 23 за, 26 против. Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. против, въздържали се. Резултатът е много близък. Нека да направим електронна проверка. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 17 за, 31 против. Ясно е, че се отхвърля. Пето изменение. Кой е за? Против.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 против. Електронна проверка. Резултата не беше ясен. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 24 за, 25 против. Отхвърля се. Сега нека да гласуваме текста с внесените изменения. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. В 40 за, 9 против, няма въздържали се. Приема се. Поздравления за господин Мулдер. Окей. Oh. Okay. Now, we did have the vote. read that? I read it. Thank you, thank you all. Приключихме с гласуването. Благодаря на всички ви. Преминаваме нататък. Тези, които напускат залата, Моля да го направят тихо. Please do it gently so that we can move on. За да можем да продължим към следващата точка. Моля за вашето внимание. Искам да ви съобща какво е текущото състояние във връзка с състоянието на текущите междуинституционални преговори в рамките на законодателните процедури. So, please, and to report on the state of the on negotiations. И така искам да ви уведомя за състоянието на текущите междуинституционални а, преговори в рамките на законодателните процедури. досието Маковей на 4 септември се проведе това обсъждане, всъщност точно вчера. Госпожа Маковей обаче не е в Брюксел днес. Тя ще представи състоянието на тези преговори в а, нашата комисия на 16 и 17 септември на обичайното ни заседание. И сега преминаваме към общо разискване по точки 6 и 7. Номер 6. Съобщение на Комисията до Европейския парламент съвета. Е, моля ви, е, нека да запазим тишина. Така ще можем да си свършим работата. Моля ви. Благодаря за съдействието. Преминаваме към съобщението на комисията до Европейския парламент, съвета Европейски економически и социален комитет и комитета на регионите. Стъпки напред в прилагането на националните стратегии за интегриране на ромите и точка 7 предложение за препоръка на съвета относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. И така, тук а, идеята е да чуем представенето на господин Аурел Чобано Дордея, който е директор на Генерална дирекция правосъдие в Европейската комисия и след това да а, обменим мнения относно а, тези въпроси. И така да припомним, че през 2011 беше публикувано това съобщение на Комисията за Европейската рамка а, за национални стратегии за интеграция, интегриране на ромите, в която се призоваваше държавите членки да създадат такива стратегии стратегии на национално ниво. След това тези стратегии бяха представени от страна на държавите членки към комисията. Тези стратегии бяха оценени, бяха направени а, препоръки и сега комисията предлага стъпки напред с прилагането им и а, имаме препоръки от съвета. Ще чуем представянето на господин Аурел Чобано Дордея от Генералния дирекция правосъдие и след това ще дам думата на държавите членки да се изкажат. Господин Чобано Дордея, Заповядайте, имате думата и благодаря за вашето участие. Благодаря много, господин председател. Добро утро на всички и благодарности за тази възможност в а, вашата парламентарна комисия за комисията да представи мерките, прияти като пакет в края на юни месец тази година, т.е. преди лятната почивка. Както знаете, въпроса за включването на ромите, интегрирането на ромите стои високо в дневния ред на Европейската комисия и бих казал, че това е тема, която стои в първите, на първите места в дневния ред и на Европейския съюз като цяло, и на ниво съвет, и ЕКОСОК. И така, пакета прият през юни месец показва последователния подход на комисията и последователното внимание, което се отделя на усилията и напредъка, очаквано от държавите членки в посока на интегриране на ромите. Първия компонент, прият на 26 юни от пакета, е съобщение, което всъщност е един доклад, оценяващ редица структурни елементи в дейностите на държавите членки. Може да си спомните, че 2012, както и вие, господин председател, споменахте, комисията очерта редица ам, структурни елементи, които са необходими за осъществяването на интеграционните политики. Тези елементи включват взаимодействие, сътрудничество с местните и регионални органи, взаимодействие с гражданското общество, заделянето на достатъчно финансови ресурси, разработването на системи за мониторинг на политиките, които да позволяват и уточняване на политиките да се борим с а, дискриминацията убедително и създаване на контактни точки за ромите. Защо? Защо ние сме идентифицирали тези структурни мерки и елементи? Защото смятаме, че ефективният напредък в интегрирането на ромите в областта на заедостта, общественото здраве, образованието и жилищното настаняване – не е, необход... не е възможно да бъде осъществен, ако не се отдели внимание на именно тези елементи, именно тези политики. С други думи, не е, е достатъчно един ден просто да поемем ангажимента и да кажем ще предприемем някои мерки, трябва да предприемем необходимите стъпки, за да сме сигурни да гарантираме устойчивостта на напредъка в следващите години. И така, в доклада от юни месец сме посветили, сме отделили доста внимание на елементите, на които държавите членки трябва да се спрат, за да има добър напредък. Всъщност нашата оценка не е кой знае колко висока макар да е постигнат известен напредък от страна на държавите членки, от страна на някои държави членки, в миналата година, вследствие на препоръките, направени от страна на комисията, Подобренията на място са твърде бавни. Вярно е, че всяка държава членка има национална контактна точка, която би следвало да координира дейностите на ниво правителство по отношение на интегрирането на ромите, политиките за интегриране на ромите, но твърде често тези национални контактни точки няма достатъчно ресурси, достатъчно капацитет и по-конкретно нямат политическа подкрепа която да гарантира постигането на техните цели и задължения. Вярно е, че редица държави членки са предприели мерки за включването на местните регионални власти и организациите на гражданското общество в дебатите по отношение на мерките необходими за осигуряване на включване за ромите, но сме отбелязали, че много често това включване на местните власти и на гражданското общество, всъщност то не е толкова систематично и не стига и до процесите за включване на ромите. Отделянето на достатъчно финансови средства остава едно от най-сериозните предизвикателства за почти всички, ако не и всички държави членки. И когато говорим за финансови ресурси, имаме предвид отделянето на средства от обществения бюджет на национално, регионално и местно ниво, но в много случаи става въпрос също и за начина по който европейските средства, които са налични, които са възможни за защита, за подкрепа на интегрирането и политиките за ромите, представляват също така и сами по себе си предизвикателство. Много работа е извършена за създаването на системи за мониторинг в държавите членки и също така бих искал да отбележа, че Агенцията за човешки права на Европейския съюз е организирала конкретна група, чиято задача е да мониторира именно политиките за интегриране на ромите и там участието на държавите членки е на доброволно ниво също така отбелязваме доста висок интерес от страна на държавите членки за участие в тази група, която предоставя съвети в областта на политиката, подкрепа в областта на политиката, но ефективното осъществяване на практика на национално и на местно ниво за осъществяване на системите за мониторинг все пак закъснява. Не се осъществява. Не е част от реалността. И нека накрая също подчертая още един важен момент, предизвикателство, почти толкова важно, колкото необходимостта от достатъчно финансови ресурси, а именно продължаващото дискриминиране и расизъм срещу ромите и необходимостта да се справим а, с а, целенасочената срещу ромите такава дискриминация. Много разпространени са и други практики с а, а, децата а, сред ромите. А, много от държавите предприемат конкретни мерки за включване на а, децата в образователната система, но са необходими и систематични а, намеси от страна на правоохранителните органи, за да могат да бъдат спрени, преустановени дискриминационни, е, насилствени, буквално расистски практики е, към членовете на тази общност. Нека сега се спра на основните а, е, заключения на доклада от юни месец също така в началото на юни месец в същата посока, посока Европейската комисия направи редица а, специфични за държавите препоръки. Те бяха предложени на съвета и в а, Европейския съвет по време на срещата през лятото посветена на европейския семестър и цикъл на политиките, разгледа тези препоръки. По-конкретно в пет държави членки, където а, ромската общност е по-голяма и където предизвикателствата за интегриране на тези общности са по-съществени. И така, те са нас до България, Чехия, Румъния, Унгария и Словакия. И с радост отбелязахме, че Европейския съвет прие, че тези препоръки, конкретно по тази тема, ще станат част от цялостния пакет, който се приема. И после в рамките на европейския семестър имаме допълнителен а, начин, допълнително средство за мониторинг на по-конкретно тези пет държави членки за проследяване на това как се осъществяват всички тези стратегии. Важен е въпроса за интегриране на ромите, защото, както знаете, политическите цели, очертани в петте препоръки към държавите, ще ни служат за определене на а, приоритетите за политиките, които ще а, се ползват и за следващия програмен период и а, бюджетните приоритети. И така в момента комисията работи а, по партньорските споразумения с всяка една от а, държавите членки, за да видим как тези приоритети в политиките ще а, отразят а, конкретните а, специфични за държавите препоръки. И така, за тези пет държави, целите във връзка с интегриране на ромите ще фигурират в партньорските споразумения и би следвало да се отразят в конкретните разпределения за всяка програма и използването на структурните фондове. Нека сега, дами и господа, кажа няколко думи за а, предложението за препоръки на съвета кои, което комисията прие заедно с доклада за оценка през юни месец. На първо място искам а, да а, изразя високата оценка за експертната помощ, която получихме от всички държави членки, от контактните точки и по-конкретно тези 14, които участваха в подготвителната работа заедно с службите на комисията по отношение на тези препоръки. Защо беше важна тази работа? Защото ние искахме с приемането на това предложение да се постигнат две цели. Напълно, на първо място да се укрепи европейската рамка за интегриране, за включване социално-економическо на ромите и на второ място искахме да се обърнем към по-сериозните предизвикателства за държавите членки, които осъществяват тези политики. Искахме тези препоръки не само да предоставят известна насока и а, посока по дадена линия, но също така да подкрепим и ефективността на националните контактни точки, които, както споменах и по-рано, в много държави членки нямат достатъчно правомощие, нямат достатъчно средства на свое разположение, за да изпълняват своята мисия. Съвсем накратко ще представя това предложение за препоръки от страна съвета. Следните ключови въпроси са покрити от нас. Приемането на ефективни мерки, включително целенасочени мерки за осигуряването, гарантирането на равнопоставеното третиране по отношение на жилищното настояване и образованието а, при ромите с пълно спазване на принципите на субсидиарност. Също така а, прозрачно и подходящо разпределяне на средства, национални и други, за включване на ромите, основни хоризонтални и структурни мерки, като например борбата срещу дискриминацията и защита на ромските деца и жени по-конкретно, социално инвестиране като подход да се позволи по посока на социално-инвестиционния пакет, по-рано тази година прият от комисията, даване на повече възможности на а, ромските общности, ромските ромите и техните лидери, тъй като а, трябва измененията, промените да идват не само от по-голямата общност, а и от самата ромска общност подкрепа на местните и регионалните а, власти, тъй като ние смятаме и всъщност видяхме, че това е доста слаб момент и не е достатъчно да се очертаят добри политики а, в а, залите на а, правителствата и властите. Трябва обаче да сме също така сигурни, че това са реалистични, практични политики, за да може като се стигне до а, прилагане и по-конкретно на местно и регионално а, ниво, това да е възможно. Мониторинг на политиките а, вече са създадени а, няколко такива организации от 2012 година посредством директивите, прияти от Европейския парламент и от съвета Укрепването също така и на ресурсите, кои, с които разполагат националните контактни точки за ромите и разработването на транснационално взаимодействие и по-конкретно такова между регионите и а, е, местните общности, които са в държави членки незадължително а, е, съседни държави членки, държави членки, които са, да речем, а, е, държава източник и държава дестинация за ромите, които избират да упражнят правото си на свободно движение. И нека в заключение на моето изказване да кажа, че нашето намерение тук нататък е наистина да продължим да укрепваме работата си заедно с националните контактни точки, с държавите членки, техните граждански граждански организации, неправителствени организации, от гражданското общество, така че да подготвим за пролета на следващата година един пълен а, доклад за оценка, който ще отрази напредъкът, осъществен в областта на образованието, жилищното настаняване, заетостта и така нататък. На този етап оценихме качеството на националните документи, оценихме как държавите членки са осъществили структурните мерки, които ние им препоръчахме, за да може да има осъществимост на техните политики и също така какви са недостатъците на тези структурни мерки. Но идва времето сега, или по-точно ще дойде през пролетта на следващата година, времето да докладваме към а, тук Европейския парламент и други а, институции за това какво е постигнато и какво не е постигнато във всяка държава членка по отношение на ефективното а, напредване и напредъка в областта на образованието, жилищното настаняване и така нататък. И така, това са а, следващите цели пред нас и се надяваме и се надяваме да можем в края на март следващата година отново да докладваме пред вас. Благодаря ви много и разбира се, съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря от а, името на нашата комисия. Сега давам думата на а, членовете. А, първо има думата госпожа Конц. Конц. Благодаря за доклада, благодаря за добрия преглед. Виждаме, че ситуацията е доста разочароваща. Вие казахте, че има напредък, добър напредък, но това, което аз виждам е по-скоро липса на напредък. Даже понякога бих казала, че ситуацията се влушава поради различни причини. Какво виждаме? В цяла Европа липсва политическа воля или там, където я има, тя е много слаба воля за инвестиции в тази област. Важно е да има добра комуникация. Например, в Унгария отговорният човек за интеграцията на ромите беше министъра по комуникациите, секретаря по комуникациите, но нещата, които бяха предприяти, не донесоха, не доведоха до необходимите резултати. Затова е много важно да се работи с агенции по човешките права. В техните доклади се вижда, че ситуацията на ромите в Европа се влушава. Също така е важно да се работи и с други международни организации, които инвестират в събиране на данни, мониторинг на ситуацията на ромите и провеждат различни програми. Също така виждаме, че понякога имаме чудесни стратегии, но истинските политики и законодателства в страните върват в обратната посока. Например, намаляване на е, задължителната възраст за посещаване на училище в Унгария, например, или пък е, е, криминализирането на бедността, т.е. престъпления извършени поради бедност, тенденция, която също виждаме като преобладаваща. Мисля, че също така е важно да се приключат препоръките на съвета. Те трябва да са ясни какви отговорности трябва да поемат държавите членки, защото имам чувството, че въпреки, че инструментите са на лице, държавите членки не ги използват. Важно е мониторинга да продължи, важно е данните да се събират и да се следи какво се случва с европейските фондове? Дали те наистина се използват за постигане на целта? Трябват ни ясни индикатори, по които да измерваме напредъка. Благодаря. Thank you very much, Chair. I'd like... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Човани за презентацията. Не се съмнявам, че с комисията се опитва да направи най-доброто, защото наистина това е сериозен въпрос. В същото време, аз смятам, че тази рамка за национална стратегия не беше най-добрият подход. Трябва ни трябва ни европейска стратегия, която да се прилага в държавите членки, а не просто координация между националните точки за контакт. Вече бе казано, че липсва политическа воля в много държави членки. Политическа воля за прилагане на стратегията. Въпреки, че тази стратегия е за сега само на хартия. Но има Но както разбрах, има определени мерки, които са набелязани от комисията. Въпросът ми обаче е какъв е подхода на комисията? Какво е намерението на комисията по отношение по отношение на ситуацията на подобряване на ситуацията на ромите имам предвид ситуацията на ромите по времето на Съркози и на Оланд, защото е, тя е много лоша. Освен това, какво смята, смята комисията за проучването на Центъра за политически изследвания. Заключението е, че европейското гражданство е базирано на расов принцип. принцип. Много роми отказват това европейско гражданство. Какво смята комисията да направи по този въпрос? Благодаря. Благодаря. Аз мога да подкрепя това, което казаха двете колежки. Не отправям критика към комисията, но ако погледнем доклада и следваме неговата логика, виждаме, че има анализи, има доклади, има препоръки, има мониторинг, има контрол, но в крайна сметка на практика нищо не се е променило или поне не много. В доклада имаше някои указания за това какво липсва. Понякога проблемите са финансови, понякога липсва опит за интеграцията, но основата е, че липсва политическа воля, липсва готовност ромите да бъдат интегрирани. Липсва възможност за прилагане на съответни адекватни мерки. Госпожа Вебер каза, е, е, всичко може да се пише на хартия, но в крайна сметка въпросът е то да се приложи на практика. Например, хубаво е, когато всички ромски деца ходят на училище, но ако общините не отпускат автобуси, са отдалечените селища на ромите, то нещата не могат да се получат на практика. Виждам, че проблемът на комисията е именно да се окаже достатъчно натиск. Проблемът е правилното абсорбиране на парите. В моята страна има организации, които се опитват да създадат партньорства с общини и общества от други страни. Целта е интеграция на ромите в страните по происход. Моят въпрос е, какво, как, каква е възможността за такова сътрудничество? между такива организации. Не знае дали комисията има данни за това сътрудничество. Аз искам да се присъединя към казаното от госпожа Вебер, защото това се вписва и във вътрешните дискусии, които сме имали. Говори се за изгонване от Франция на 400 души, защото се стигна до взривоопасно положение в един от най-големите градове на Франция. Имаше санитарни проблеми. Можете само да гадаете какви са били те. Ситуацията беше наистина ужасна. Имаше мафиотски мрежи, които се възползваха от населението и децата на тези роми живееха в ужасни условия. това положението беше действително много взривоопасно и хората, които живееха около съответният от а, а, лагер. Госпожа Вебер, можете да се представите, че а, не им беше а, лесно и не искаха тези хора да останат на а, съответния терен. Може да се говори за по-различно положение а, преди Местните власти е, предприеха мерки, както е, и префектурите, защото е, тяхното задължение е да защитават хората. Положението беше много безпокоително за хора, които влизат на територията, но не си тръгват е, това създава много-много затруднения. Също времено, добре е, е, че беше хвърлена светлина върху положението в е, Франция. Вие посочихте и какво е било направено от предишното правителство. можете да се представите парадоксалното положение във Франция. Имаме изключително добър опит в приобщаването на ромите в френското общество. Имаме разпоредби, които стават все по-известни под името Андату. И той доведе до действително много добро интегриране на близо 400 души в части на Франция. Но положението в други части беше неприемливо. И хората понякога реагират на всичко това, отхвърляйки присъствието на тези общности. Тук се говори за стратегия, независимо дали говорим за европейска или за национална стратегия, но най-вече, когато говорим за европейската стратегия, се питам къде точно е напредъка, който е постигнат в този текст. Мисля, че те са нищожни на този етап що се отнася до здравеопазването, до настаняването в жилища, нещата не са се подобрили. Говорим непрекъснато за едно и също, без да се постига особен напредък през последните години. Още два елемента, които изискват по-голямо прецизиране. Относно използването на средствата, аз продължавам да считам, че тук има достатъчна яснота към момента. Е, бих искал да получа допълнителни пояснения относно е, подкрепата на местните органи, независимо дали в страните по происход е, или приемащите страни и какви са възможностите да намерят общи възможности за разрешаване на проблемите в определени региони. относно ангажирането на неправителствените организации и на представителите на ромското гражданско общество, как те могат да допринесат за интегрирането им, за да бъдат осъществени отговорностите, които имат европейските граждани относно тази общност. Председателя. Трябва да побързаме, защото вече пристигна председателят на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището и около 10 трябва да започнем разискванията по тази тема. Затова трябва да побързаме с изказванията, ако все още има такива, страна на депутатите, за да оставим и малко време на представители на комисията да отговорим. Господин Илчев, благодаря, господин председател. Аз ще бъда максимално кратък. Докладът, разбира се, е изготвен по отговорен и професионален начин, но трябва да започнем да говорим за необходимостта да се променят някои от нашите елементи, включени в парадигмата, в подхода ни, и общите ни усилия да разрешим проблема, защото е, има нови явления в рамската общност в източна Европа. Тъй като Европа е беше, България беше спомената сред групата от пет държави в Европейския съюз, които има висока концентрация на роми. Като българин мога да кажа, че съгласно неофициални данни, може би 20 години по-късно, доминиращата общност в България ще бъдат ромите от 2007 година. Сред новородените деца преобладават деца роми. И когато те навършат пълнолетие, те ще бъдат мнозинство. Важният въпрос, който трябва да се зададем, дали има опция някои от тези страни, включително България, или може би на първо място България, да се превърнат в ромски държави. И на второ място, това усещане за о, нарастване на населението, на ромското население, създава опасни очаквания и това създава проблеми, свързани с тяхната интеграция. Параметрите на този нов процес могат да бъдат окачествени като нежелание за интеграция, да имат реално влияние върху официалния език на страната. И така въпросът е как тези хора могат да получат добра квалификация и съответно добри позиции в обществото. Съгласен съм, че трябва да се предоставят повече възможности на ромската общност и с това приключвам, но също времено трябва да започнем да говорим за отговорностите на ромските лидери, на онези, които имат водещи позиции в ромската общност. Те трябва също да носят еднаква отговорност за бъдещето на нашите страни. Благодаря ви много. Господин Бронкс, моля ви да бъдете кратък. разбира се, ние се създаваме тук образа на хора, които искат справедливо отношение. Не искам да лишавам тези, които са автори на стратегията от този образ, но ситуацията е, е явна. Представят се като хора, които не могат да избират своя начин на живота или които не могат да вземат решения сами за себе си. Казва се, че трябва да се откажат от сегашния си начин на живота. Идеята, е, че могат да променят начина си на живота, ако направят избор, това обаче опира на практика до Когато говорим за Европа, говорим често и за стереотипи. Дали се променят характеристиките на дадена общност е въпрос на дебат, който можем да проведем, но хората намират начини да се защитят, когато нещата опират до там. Не бива да се допуска генерализиране по отношение на някаква група или общност. Понякога обаче това го правим. Не бива да прилагаме а, едно и също отношение към всички а, членове на групата или пък а, да ги поставяме под общ знаменател. Въпреки това, подобни неща се правят по отношение на робите, не само от страна на гражданите, но и такива уважавани европейски институции, като Европол. Аз се запознах с една брошура, изготвена от Европол от 2011 година за трафика на хора в Европейския съюз. И е посочен един списък. Най-горе в този списък бяха посочени като ръководители на тези банди роми. Не бива да пренебрегваме този факт, защото това ще означава да не отчитаме опасностите, които всичко това представлява за децата и девойките. Говори се за определено отношение към граждани на България и Румъния, но трябва да имаме предвид, че большинството от тях, които идват тук, са от ромски происход. Мистер Фисер, мадам Матие. Мерси, президент c'est très louable cette stratégie. Тази стратегия на Европейската комисия за ромите отива твърде далече. И аз не считам, че ще бъде особено ефикасна. Отдавна има проблеми с интеграцията на ромите в някои европейски страни. Считам, че това население има проблеми свързани с културата и отношението на гражданите към тях. Едно, една общност, която лишава децата си от училище, създава много проблеми за тези деца. Освен това, по културни съображения също не се допуска жените да получават адекватно здравеопазване. И тези проблеми се мултиплицират, те съществуват и в държавите, в които отиват тези а, роми. Проблемите, например, с обучението на децата роми. Аз съм била в Румъния заедно с а, колеги. Контактувала съм с роми, имаме такива и в Франция. Основният проблем обаче опита до това, че те нямат квалификация, децата не се обучават и не трябва непрекъснато да се въртим в кръг и да даваме пари за интеграцията от но самите роми нямат желание да се интегрират и в това е проблема. И каквото и да правим, ми се струва, че те са хората, все пак в крайна сметка, които страдат от всичко това, когато жените не получават разрешение от съпрузите си, за да се лекуват, за какво можем да говорим? Разбрах какво се казва тук. Не че не трябва да се води политически дебат между това, кое е направил Саркози или Оланта, но тези хора, които идват в Франция, живеят в ужасни санитарни условия на студ и прочие. Трябва ли да... ние имаме планове за африканци, за хора от Магреба, от други, от Азия и те са се интегрирани, но това не ни се отдава, що се отнася до ромите. Прилагането на стратегията на Европейския съюз няма да е достатъчна, защото от другата страна не виждаме протегната ръка. Да, не трябва да се стига до поли, полемика, но има проблеми, има стереотипи, които съществуват, включително и в тази зала ги чухме. Понякога се питаме дали някои от колегите са се срещали с роми, обсъждали са въпросите с тях. Аз нямам предвид вас, госпожа Матю. Аз се запознах внимателно с съобщението на Европейската комисия и Считам, че тя ясно посочва къде са проблемите. Основни, основните проблеми са свързани с недостатъчната политическа воля за интегрирането на, на тази общност. Това са европейски граждани и трябва да бъдат третирани по същия начин. Те не трябва да бъдат третирани като иммигранти, независимо какво считат някои хора. Европейската рамка, европейската а, стратегия има европейска рамка, тя трябва да бъде използвана за национални стратегии. Мисля, че това е, е стъпка във вярната посока. Защо тези страни са проблемни, що се отнася до трафик, защо тази общност е ангажирана в трафика, защо децата не учат. Не защото не искат, а защото не разполагат със средства за това. Въпросите на практика опират до това, как се използват европейските средства. Аз съм съгласна с Силви Геом, за да се види какво е реалното влияние на гражданското общество на НПО. Как се развият нещата във Франция? Не считам, че ситуацията днес е такава, каквато беше при Саркози. Когато обсъждаме с НПО, които следват, следят този въпрос, те казват, че колективните експулсации от а, а, Франция продължават. В Сенсани имаше наскоро а, изгонване. Те бяха на три терена разположени. Град Бубини не беше поискал експулсацията им, въпреки това те бяха експулсирани от полицейските сили, включително от терен, за който ни бяха поступили възражения. Благодарение на политическата воля на местния кмет, тези хора намериха място, където да живеят. Въпреки всичко продължават колективните експулсирания във Франция. Но има и един префект, който беше определен за отговорен по тези въпроси, но той не разполага с нужните средства, за да може да прилага политики. Той няма финансова подкрепа, няма достатъчна и политическа подкрепа. Затова трябва да се запитаме какви са промените настъпили по този въпрос на политическо ниво във Франция. Мисля, че съобщението на комисията е добра основа. Комисията за пръв път отчита мнението на гражданското общество, на неправителствените организации. Това е нещо, което приветстваме. Без тяхното участие не може да се постигне напредък. Трябва да се постави акцент върху а, а, реалната оценка често а, ние правим само а, предположения без достатъчна оценка. Спешно необходимо е да се направи оценка на средствата, които се заделят по а, този въпрос. Ние знаем, че в страните, в източната част на Европейския съюз, а, използването на тези средства а, не е на достатъчно добро ниво. Давам думата сега на представителя на комисията, господин Аурел Чубано Дордея. Моля ви да бъдете кратък, защото директора на Европейската служба за подкрепа в областта на обежество, господин Висър, е вече тук. Благодаря, господин председател. Наистина съвсем накратко ще се изкажа. На първо място искам да използвам тази възможност да преканя Европейския парламент да изрази по какъвто и да било процедурен начин, който считате за необходим, подкрепата си за приятото от комисията през юни месец на основата на член 292 на договора и на основата на член 19 алинея 1 на договора за функциониране на Европейския съюз не беше възможно този, това предложение да бъде обект на съвместно решение на съвета и парламента, но ние смятаме и мисля, че и интензивната дискусия тази сутрин показва, че политически парламентът не, строи, не стои на страна, напротив, изразява активно своето мнение по мерките, включени в препоръките. Искам да благодаря на всички за коментарите и предложенията, включително за критиката, която беше изразена. Бих искал да подчертая все пак обаче, че ние тук говорим за европейска рамка за национални стратегии за интегра... интеграция. Тоест, има стратегически цели на европейско ниво, които са определени през 2011 година. Но също така говорим и за области като образование и жилищно настаняване и дори обществено здраве и дори заетост, които не са паракселанс области на европейска компетентност. Това са а, области, действително, от политиката, които са на, на национално ниво. И тук говорим за рамката за осъществяване, за създаване и съответното последващо осъществяване на стратегии на национално ниво. Това е свързано с европейското ниво, но все пак Европейския а, съюз посредством своите структурни а, фондове предоставя средства за осъществяване на национални политики. И както каза госпожа Ражиян, то кова. а, конкретно а, трябва да следваме тези средства, но също така трябва да сме сигурни, че до тях има достъп не само от страна на правителствата, но и от гражданското общество и местните власти. Както казах и по-рано днес, а, инициирали сме политически механизъм, посредством който се определят политическите цели и ще има механизъм за това парите да стигнат там, където е нужно също така обаче е важно и местните власти да са наясно с това и държавите членки да припознаят политическата важност на включването на интелигентно на ромите в политическите приоритети при използването на структурните фондове в следващите 7 години. Така че политическото, политическия натиск трябва да продължи в посока на държавите членки и ние от страна на комисията ще продължим да способстваме за това и с съвета, и с вас, и с международните организации, и с местните власти, по-конкретно в следващите няколко месеца, за да можем да идентифицираме проекти, които могат да бъдат осъществени на местно ниво и които да покажат модела в различни държави членки, моделът, който би трябвало да се следва, който трябва да бъде мултиплициран след това от други местни власти в други държави членки. И все пак а, с отговор на един конкретен въпрос, с което ще приключа, господин председател, конкретния а, въпрос на госпожа Вебер за ситуацията във Франция. Нашата оценка е, че след интензивния диалог и знаете какво има преди под интензивен от 2011 и 2012 година с френските власти. Френското правителство напълно хармонизира а, своето законодателство с разпоредбите на директивата за свободното движение на хора. Нашата оценка е, че в всеки един от случаите разпоредбите на тази директива са спазени от страна на френските власти. И в случаите, когато има експулсия, те също са били обект на въпроси или повдигнати в част от а, съдебно разглеждане. Така че а, ние оценяваме циркуляра, издаден миналата година от френските власти. Важното е да има добро осъществяване. Благодаря, господин Чобан Дордея. Наистина доста дебат проведохме по темата за ефективните мерки за интегриране на ромите в държавите членки. До тук спираме, защото ни пресира времето. Към точка 8 минаваме. Както споменах, поканили сме при нас в нашата комисия директора на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището ЕАЗО, както го наричаме, господин Робърт Висър. Добре дошъл още веднъж при нас с доклад за дейността за 2012 година и годишния доклад за ситуацията с обежището в Европейския съюз ще чуем това представене и след това ще имаме обмен на мнения, размяна на мнения. Само искам да спомена, че няма да имам възможност да участвам до края в това обсъждане, тъй като имам други институционални задачи, които трябва да извърша и ще ме замести заместник председател, но още веднъж добре дошъл на господин Висер и имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми а, членове. Радвам се, че днес съм тук сред вас с възможността да ви представя а, доклада за дейността на 2012 година и годишния доклад за ситуацията с обещето в Европейския съюз. Позволете ми да представя накратко ситуацията от 2011 година, но тъй като вече сме напред в 2013, да ви дам някои перспективи и очаквания за първата част на 2013. През 2012 имахме 3300 моби за убежище в Европейския съюз. Както ще видите на следващия екран, има, виждаме леко а, повишение в сравнение с 2011. Ако продължим с тази година, ще видите, че се наблюдава същата лека, същото леко повишение. По долната линия, червената, са новите а, моби. Важно е да си припомним, че общия брой на, обе, на мобите, а именно начина по който а, Евростат а, брои, не е броя, а, реалния брой на хора, които а, подават а, такива искания. А, напротив, тази линия също а, има постоянни равнища. 10% по-малко от общия брой на молбите. Основно от Афганистан идват, след това Сирия, след това с доста пусти, с доста сериозно повишение тази година, по причини, които не е нужно да обяснявам. И също така Западните Балкани, ако ги разглеждаме като един регион, Не често прибягваме до подобно групиране, но смятаме, че това е обосновано, защото има много аспекти, характеристики, които са приложими и за шесте държави от Западните Балкани. Най-голямата група от години насам, е това ще остане най-голяма и тази година. Вероятно в момента не е, тъй като в първата част на тази година видяхме много а, сериозни промени в а, потока. Афганистан остава тук, но на трето място Сирия върви нагоре, особено и в последните седмици, доста сериозно. Но номер едно в първата половина тази година е Русия. Има а, напоследък една промяна в тенденцията. А, изучаваме я. Още е твърде рано да а, направим заключения, но е много интересна. Виждате най-долу Западните Балкани, а, Русия дори са по-високи, по-висок брой, отколкото този общ регион. Последните месеци също се повишават потоците и обикновено до ноември доста сериозно расте този брой и без да ползвам кристална топка за предвещания, мисля, че мога съвсем спокойно да кажа, че Западните Балкани ще преминат напред в списъка. Ние по-късно тази година ще представим по-конкретно данни от Западните Балкани, за да а, видите какви са факторите, които влияят за спада или увеличаването на тези потоци и как всичко това може да се използва някои практически промени за държавите членки. Сирия. Интересна, много популярна тема. Както казах, много силно се повишава а, броя. Тук а, би било най-трудно да прогнозираме на този етап, но определено може да се говори за хармонизирана реакция от страна на държавите членки в Европейския съюз. И тя е, че защита по един или друг начин се предоставя на близо, 90, е, близо 99, до 95 до 99% в случаите. Също така обаче типа защита, която се предоставя е много различна в държавите членки. Нещо, което разглеждаме, което обсъждаме с държавите членки, защо има толкова различни подходи, при положение, че Цялостната цялостното очакване е подобно. Разглеждаме, разбира се, възможностите за Сирия. Имаме някои експерти, които ни предоставят съвсем актуални, надежни данни за ситуацията и евентуалните реакции. А, подготвили сме, има организация за някои евентуални ситуации, да кажем, ако ситуацията се промени драматично. На този етап вече 16 държави членки виждат много силен поток от Сирия в първите три в, поброй. Тоест повече от половината държавите членки имат сирийци като една от първите три по брой а, страни източници. А, има две държави с много висок брой Германия и Швеция, но а, и е по-обща ситуацията в Европа. Не е чак толкова специфично. Връщам се за момент към миналата година. Много подобрения се видяха в държавите членки, които инвестират в своите системи за обежища, изследват всичко от пакета за обежища. Видяхме по-добра защита на а, правата, 28% увеличение. Сирия, Еритрея, Мали са държавите, от които всъщност извинявайте, нека да се спра до тук, за да използваме по-добре времето и сега да мина към нашите дейности, които сме осъществявали. Първата дейност, ако погледнем към 2012 година, първата половина – на и 2013 също е обучение и качество на процесите, оперативните практики. В Европейския съюз всички се обучават по един и същи начин, по един и същи материал, със същата учебна програма. Това е голям принос за хармонизацията на практиките и сближаването на процесите. Това е и една от основните цели на ЕАЗО. До момента от 1 януари 2012, т.е. година и половина, сме обучили около 2500 служители. Голяма цифра, която надвишава доста от пилотните проекти, а, които осъществявахме преди това. От а, тях голям брой са национални обучители. Те на свой ред обучават своите колеги. Това е една от методологиите, а, с които се стараем да постигнем резултата. Системите за качество на държавите членки подпомагаме ги за повишаване на качеството. На следващо място е практическото взаимодействие, експертните а, срещи, много важна част от работата, определене на сравними показатели и така нататък. Имаме гъвкавост, Например, съвсем накратко успяхме набързо да организираме workshop, експертна среща за Сирия, за ситуацията в Русия. Опитахме се да проявим гъвкавости с оперативните инструменти и с практическото взаимодействие. На трето място информация за страните по происход. Както знаете, най-важната част от всяко едно решение наистина се е свързана с ситуацията в държавата по происход. За Афганистан два доклада сме публикували, много други доклади по-малки по размер, но не и по важност. Сме публикували също така мрежите, които свързват държавите по конкретни причини, също така и портала за информация за страните по происход, много важен за всички. А, рано предупреждение и, предо, а, и подготовка, новата разпоредба от Дъблин 3. Тази ситуация вече сме я предвидили и в момента създаваме система за рано предупреждение в началото на тази година. Започнахме с събиране на данни и от няколко седмици на нашия сайт са първите обществени данни и ще ги а, публикуваме, актуализираме на всеки 3 месеца. След това специалната подкрепа за ситуации, които заслужават внимание. На първо място от самото начало Гърция, но също така и Люксембург, Швеция и Италия. Различни видове подкрепа, но необходима подкрепа за работата на ЕАЗО. Външното измерение миналата година споменах а, поради ограничения в бюджета. Това не беше първа точка в нашия дневен ред, но все пак успяхме да инвестираме в ограничен брой дейности, а, участвайки а, с комисията в а, специалното внимание към Северна Африка и сега разширяваме тази група държави с Йордания. Специфични програми, в които участваме, а, лицата, деца, които не са съпроводени, едно ръководство за оценка на възрастта и проследяване на връзките с семейството и разбира се взаимодействието с институциите, с парламента, с съвета, с комисията, но разбира се и с а, гражданското общество. Следващи стъпки. Какво ще правим от тук нататък? Основния фокус и основната рамка за нашите дейности ще бъде пакета за убежищата. Много съм доволен, че той беше прият, гласуван и смятам, че това е огромна стъпка за а, политиката по убежите в Европейския съюз. Стъпката от минимални стандарти към хармонизирани стандарти е огромна, решаваща и ще изисква много внимание, много усилие, енергия, която ще е необходима. Енергията на Азо ще бъде посветена именно на този процес. закона в действие. Това е нашата цел. Ние не участваме в изготвянето на законите, колкото и е важно това, което мога да кажа и аз като юрист, но все пак закона е просто хартия. Няма да се изненадате, че основната ни цел отново ще бъде за, в областта на обучението, а, информацията за държавите по происход, а, също така и Дъблин 3, системата, изграждането на системата за ранно предупреждение, да бъдем готови за адаптирана подкрепа. Току-що подписахме споразумение с правителството на Италия да за да предоставим много подкрепа на Италия за осъществяването на пакета по обежища, като междувременно си сътрудничам с тях, за да поправят редица пропуски, които са идентифицирали. Всичко това, разбира се, е единствено възможно в рамките на средствата, с които разполагаме. Доволни сме, разбира се, от подкрепата на комисията Либе и на Европейския парламент, това, което вие искате от ЕАЗО, може да бъде осъществено единствено от хората и тези хора са готови да извършат исканото от вас. И като последна точка искам да подчертая, че работата ни като агенция има най-важен момент, свързан с а, човешкия ресурс. Продължителността на дейностите от типа на раното предупреждение, е основен момент. Всеки месец може да има нови тенденции, ново появяващи се а, фактори. И още веднъж благодаря ви много за подкрепата и съм готов да отговаря на вашите въпроси. Благодаря много. Добро утро на всички. Госпожа Викстрам. Благодаря. Благодаря, господин Висер, за чудесната презентация. Много е хубаво, че успяхте да ни представите развитието на последните събития и последните тенденции. В държавите членки цари загриженост, нещо, което и вие споменахте, именно риска от хора, които се връщат в техните страни на происход без гаранции. Искам да ви попитам, какъв е, колко голям е риска а, за тези хора и как може да го преодолеем, например, а, чрез контрол, а, чрез проследяване на съдбите на тези хора. Как може да осигурим приложението на принципа повече за повече? Е, господин Куелио е докладчик по доклад за външните морски граници и за залавянията в море, в е, открито море. Според мен, ние сме много горди всички от общата система по обещащите и по този начин осигуряваме по-добри стандарти, по-високи стандарти, по-добри процедури за беженците, но а приложението е на директивите и на регламентите в държавите членки. Това е големият проблем тук. И в този контекст мога да кажа, че съм радостна за това, че имаме този механизъм за ранно предупреждение по Дъблин 3. Обаче въпросът ми е, имало ли, ли е до момента трудности в държавите членки да си сътрудничат по този механизъм. Проблемът е, че системата е достъпна за хора, които са на европейска територия и са дали заявление за обежище, подали са заявление за обежище чрез физическото си присъствие. Сега според мен трябва да преминем на следващото ниво, на следващото ниво на системата, защото много хора се опитват да достигнат европейските граници и умират по пътя в е, до ораторката бива прекъсната. Завършвам, казва ораторката. Как може да осигурим правна, правен начин легален начин за подаване на заявление за убежище извън европейските граници. Как може да създадем легална миграция и легла, легални а, маршрути? Извинявайте, казва председателката. Надявам се всички да бъдат по-кратки в изказванията си, по-събрани, два, две минути на оратор. Извинете, че ви прекъснах. Следващият оратор. Някой още иска ли да вземе думата, освен изброените колеги? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на господин Висър. Неговата презентация беше чудесна. Три въпроса имам. Най-напред за Сирия. Мисля, че е невъзможна задача да поемем всички беженци от Сирия в Европейския съюз. За това моят въпрос. Имате ли контакти с Турция и с Йордания? Така, щото да могат действията по беженците да се координират, за да се управляват по-добре беженските посоки. Аз мисля обаче и на по-богатите страни, Норвегия и Швейцария, те също трябва да поемат своята международна отговорност. На второ място, втория ми въпрос. Персоналът. От една страна казвате, че ви трябват хора, които са експерти, които имат знания по беженското право в Европа. Това трябва да са дългосрочно на, назначени хора, но във всички случаи имате нужда и от краткосрочни служители. Как изглежда ситуацията при вас с тези служители? На трето място. Русия. Казахте, че най-много беженци идват от Русия за 2013 година. Е тази статистика. А може ли е, това да е резултат от управлението на Путин? Това беше въпросът. <clears throat> Искам да поздравя господин Висер не само за чудесната презентация, но, но и доклада, който вече имаме възможност всички да се запознаем с него. Признавам си, нямах физическото време да го прочета целия, но видях вътре цифри, които са достатъчно обезпокояващи. Те са свързани преди всичко с нарастващия поток на беженците от Сирия. И разбира се, това поставя големия въпрос за капацитета на обежищата. Една от страните, която в момента е с най-сериозна заплаха е България и Гърция и те и двете са външни граници на Европейския съюз. По последни данни в България вече има надвишаване с цели 46% на капацитета на убежищата, в които могат да се приемат бежанци. За съжаление, комисаря по хуманитарната помощ не даде особено големи надежди, че на тези хора ще може да се помага ефективно, тъй като в последно време тя заяви, че средствата, с които се разполага за хуманитарна помощ, са намалели драстично и едва ли не беше спомената цифрата от 2 милиона евро, които са останали за такава помощ. Едновременно с това тези страни като външни граници се намират и в една географска област, в която се предполага, че идва и тежка зима. В този аспект искам да попитам какво сочи Вашия анализ за сигурността на външните граници от гледна точка на бежанските вълни и тъй като споменахте, че една от основните ви функции е специал, специализирана подкрепа за определени страни, как, как смятате да помогнете на страни като Гърция и като България в, по отношение на бежанците от Сирия? Благодаря. Thank you, Mrs. Yotova. Благодаря, госпожо Ялтова, госпожа Мицова. Благодаря, господин Десе, за вашата информативна презентация. Аз четох доклада и е хубаво да знаем, че нещата функционират добре. И че нещата специално за Малта функционират добре. Е, въпросът ми е, има ли достатъчно ресурси е, за изпълняване на всички е, функции? Знаем, че в Малта има център и функциите, за които поема Малта, са много важна. Вие казахте, че се очакват функционални, структурни, технически помощи. От тези, от тази помощ Малта има голяма нужда. Ние просто не може да гледаме цифрите като абсолютни стойности. Трябва да видим какви са реалните отношения и каква е реалната ситуация в държавите членки. Така че на 47 страница цифрите са разочароващи. Там се казва, че от 200, 270 бенефициери за Малта, които са, обяснени, са обещани за Малта, само 14 са получени от европейски средства. Всичко останало е било предмет на двустранни споразумения. Не разбрах защо тези проблеми не са могли да бъдат решени. Това са бюрократични проблеми. Те би трябвало да биха могли да бъдат разрешени. Не би трябвало да се поставят критерии, които не могат да се изпълнят. В член 5 на регламента се казва, че за Малта би трябвало да се предвидят помощи, така че съответната държава членка да може да поеме своята отговорност. Комисията каза, че ще има преразпределение на средствата. Е, заседание по този въпрос ще има след този месец, края на този месец. Зная, че вие също се застъпвате за тази теза. Надявам се на помощ от ваша страна. Благодаря ви, господин Бронс. Благодаря. Хора, които са беженци, би трябвало да бъдат наблюдавани, да им, бъдат, да им бъде помагано. Те избират в към коя страна да подадат обежище, когато те подават заявление, когато бъдат заловени а, това е единия, един вариант, но когато се отхвърли тяхното заявление, те трябва да бъдат експулсирани. Понякога обаче тази процедура трае 10 години. Когато хората влизат легално, а, ако това се случи а, с цел подаване на заявление за обежище, това само ще поощри миграцията. Е, господин Висер каза, че има бежанци от Афганистан и Сирия. Може би е, западните страни, ако не биха се включили в война срещу тези страни, мал, по-малко би бил, биха били бежанците. А какво остава за Саудитска Арабия, за Израел? ако се поддържат войни, ние не би трябвало да сме изненадани, че има такъв беженски поток от съответните страни. Благодаря, господин Бронс. А сега госпожа Келер, след което ще дам отново думата на господин Висър. Благодаря. Съжалявам, че не чух въведението. Имах ангажимент в други комисии. Но от името на моята политическа група Зелените, аз също искам да благодаря на господин Бисер. Е, политиката за беженците би трябвало да е един от основните стълбове в нашата политика. Е, не би трябвало да отхвърляме хора, да ги връщаме насилствено. Ние би трябвало да им помагаме, защото това са хора в нужда. Естествено, солидарността между държавите членки е нещо много важно, но а, това е нещо, което, за което Европейския парламент трябва да се застъпи, нещо, което трябва да признаят държавите членки. Е, трябва да покажем и солидарност към хора, които бягат от страните си, защото са преследвани, защото там има войни, защото това са причини, които ние трудно може да си представим. Трябва да сме солидарни към тези хора. Надявам се агенцията да може да убеди държавите членки да създадат разумна система за обежище. Има много проблеми в тази област все още. Въпросът е тези хора да бъдат защитени. Благодаря, госпожа Келер. Госпожа Келер а сега господин Висер ще отговори на въпросите. Аз ще отговоря на въпросите по реда на тяхното задаване. Госпо, госпожа Викстрам попита какво се случва с хората, когато те биват връщани в а, техните страни. Мисля, че същината на, на системата за, бежа, за обежище се основава на качеството на вземане на решение дали да бъде дадено обежище или не. Но рискът не се взема предвид. Наистина, е, светът е голям и сложен и суверенността, независимостта е основен елемент в този свят. От практическа гледна точка, основ, е, голяма, основната Основното решение е да бъде гарантирано, гарантирано прилагането на принципа повече за повече. И то в самия процес, в процеса, когато хората са обхванати от нашата система. Само чрез тази гаранция може хората да бъдат върнати в страните на происход. Когато се вземе такова решение за връщане, то това означава, че няма риск за тези хора. Сега, е, система на контрол. Е, това звучи много симпатично, много добре, но от, от практична гледна точка, според мен, това е невъзможно. Аз като е, човек, който е практик, който работи всеки ден с тази материя. Бих казал, че трябва да се концентрираме върху качеството на процеса в Съюза, новата система, пакета, която ще се приложи за тази система, предлага по-добри стъпки, по-добри мерки. И така минавам към втората част, на, към вашия въпрос – капацитета на държавите членки. Много съм доволен много съм радостен да ви кажа, че сътрудничеството между държавите членки е много добре, добро и получаваме всички данни, които са ни нужни. Някои от данните не са не се събират от е, всички държави членки. Има някои липсващи данни, видове данни, но така или иначе всички държави членки са положителни настроени. Работим много добре с комисията, с Евростат, с, е, с е, Frontex и естествено това е, е добра предпоставка за положителен фоллоуап. Третата фаза на системата за обежище. По принцип аз съм убеден, че моментът, че този момент ще дойде. Законодателството е динамично и то не само националното и европейското законодателство се развива, така че и в областта на миграцията ще има промени. Тази, тези реалности са, се непрекъснащо променящи се. Но така или иначе, аз не мога да подхвана този процес. Законодателите трябва да са водещия фактор. М така или иначе, аз обаче бих дал своя принос към този процес, когато настъпи подходящия момент. Господин Ханекамп попита за възможностите за действия в Сирия, ако мога така да преформулирам въпроса. В момента това не е първичната задача на нашата агенция. Ние се концентрираме върху нашите капацитети в Европейския съюз, но вие знаете, че комисията и службата за външна дейност са много активни в тази точно насока. Ние работим с тях много тясно е, опитваме се да не дублираме дейностите си, но така или иначе се информираме, получаваме от тях информация за развитието в страните. Сега асоциираните страни, Швейцария и други страни, те също участват в е, работата на агенцията и в работата на службата по външна дейност. Нашите връзки с тях са добри. Е, персоналът. Ние имаме както постоянно назначени служители, така и краткосрочно кратко, краткосрочно назначени служители. Терминологията ни е друга, но така или иначе имаме много постоянни служители, имаме малко а, сътрудници, които са за кратко време при вас. Това са главно командировани експерти от държавите членки. А, в момента, например, работим с експерти по Русия, по Западните Балкани, просто защото ситуацията го налага. Е, трябват ни истински експерти именно за Русия, за Западните Балкани и ги назначаваме за 9 месеца, след което те се връщат към, в страните, от които са дошли, в държавите членки. Така работим. Ние, а пък приемствеността на нашата работа е гарантирана от постоянните ни служители. Дали беженците от Русия са резултат от управлението на Путин? Не зная, но това са по принцип хора от Чечения или поне така хора, които твърдят, че са от Чечения. Е, това е мнозинството. Сирия. Какво може да направим, за да увеличим и подобрим капацитета на държавите членки по отношение на Сирия? По принцип, всяка държава членка отговаря за своята система и своя капацитет. Това е положението за момента. Аз не искам да коментирам повече тази система. Сега нашата система на агенцията е, че ние може да подпомагаме този капацитет. Това сме го правили в много случаи и в много от държавите членки, които споменахте, ние сме имали инициативи, помагали сме им. Ако се създаде спешна ситуация, тогава естествено би се очаквало всяка държава членка да окаже помощ с капацитет. Ние може да окажем спешна помощ също и да изпратим временен капацитет за, в подкрепа на капацитета на държавата членка. Нещо, което не може да направиме, обаче да вземем определено решение. Държавата членка трябва да вземе своето решение. За Малта. Зная, зная, познавам Малта отблизо. Благодаря ви за добрите думи по отношение на Малта и нашата дейност. Вашата оценка е права, е правилна. Повече са двустранните действия, по-малко са общностните, това е така. Фактите и цифрите на този процес онагледява цялостната ситуация. Има няколко двустранни споразумения, но не бих казал, че всичко, всичко това е неус... води до неуспех. Напротив, но стигнахме до заключението от на базата на нашите анализи, че могат да се очакват подобрения от страна на, държавите, на приемащите държави и от страна на държавите изпращачи, така да се каже. По-късно този месец ще имаме дискусия по въпроса за следващите стъпки и перспективите на беженската политика господин Бронс, госпожа Келер. направиха по-скоро коментари, и изказвания за нелегалната миграция. А, а вие описахте фактите. Аз не мога да кажа дали политиката е правилна или не, дали е, политиката на западните държави стимулира беженския поток. Благодаря на госпожа Келер за добрите слова. Хубаво е, е. Да се знае, че нашата дейност се следи. Ние подкрепяме не само държавите членки, но и европейските институции и Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, господин Висер. С това приключваме по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата, а именно докладът на господин Клас Колеги, трябва да ускорим малко работата ни, тъй като изоставаме с времето. Става дума за точка 9 от дневния ред. Изменение на решение 2009 на корена черта 935 относно определене на списъка на третите държави организации, с които Европол сключва споразумения. Комисията Либе поиска становище от правната служба по този инструмент. За това най-напред ще дам дума представителя на правната служба, за да представи тяхното становище, след което ще дам думата на докладчика. Господин Кайоли. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам накратко да обобщя сложното правно становище по четирите въпроса, които вие поставите относно проекто решението на съвета за списъка на трети държави и организации, с които Европол сключва споразумение. Целта е да се добавят още четири имена в списъка. Въпросът е да се определи дали сегашната процедура и участието на парламента, в случая консултация, са правно обосновани. Председателката, колеги, може ли да водите разговорите си извън залата? Защото пречете на разискванията. И така, заключенията бяха постигнати по първия въпрос, че нито правното основание, на което се базира предположението, нито процедурата за участие на парламента са правилни. Предложението а, използва различни членове от а, различни решения на съвета, но няма основания в договорите. За това а, става дума за ситуация, при която се използва вторичното право като правно основание. Тоест, това са разпоредби, които не са предвидени в договори, които институциите определят сами. Съдът на Европейския съюз вече се произнесе отрицателно а, относно тази правна база на базата на действия предприяти от Европейския парламент. Тази вторична правна база, според съда, дава правомощия, които надхвърлят тези, които са предвидени в договорите и подкопава принципа на институционалния баланс. Предложеното решение, след като бъде прието, ще се базира изключително на вторичното право и могат да бъдат породени правни действия поради неадекватна правна база. Също процедурата за участие на парламента е неправилна, защото става дума за мерки за прилагане на решението на Европол, така както е формулирано сегашното проекто решение след Лисабонския договор, трябва да се следва друг режим на а, мерки за прилагане и делегирани актове. и трябва да се прецени дали трябва да се приложи прилагащи мерки или трябва да се приложи процедурата с делегираните актове при промяна на списъка. Така че другият е вариант е да се промени самото решение за Европол. Европол да сключи споразумение с тези четири допълнителни държави. Следващия въпрос се отнася до предложението на съвета, позицията на парламента и дали може да има ефект върху дела, заведени в съда. Трябва да кажем, че упражняването на правото на съвета да заведе дело не се базира а, на акт, който е бил приложен към момента, когато е взето решението. Трябва да поясним от самото начало, че отговорите на трети и четвърти въпрос в голяма степен зависеха от текста на новия регламент за Европол – така както предстои да бъде прията. Правното становище за това може да даде само хипотетични отговори на поставените въпроси, защото не можем да предвидим какъв ще бъде изхода на отношенията на ем, преговорите между двата е, законодателя. Отговорът на третият въпрос е, че ако ново влезе в сила ново решение за Европол, е, преди да бъде сключено споразумение за сътрудничество, новото споразумение за сътрудничество трябва да отговарят на изискванията в новия регламент за Европол. Съгласно член 118 от договора за функциониране на Европейския съюз, като се отчитат също и необходимостта от ненарушаване на правото на личен живот и други изисквания. Четвъртия въпрос относно на каква база ще се осъществява сътрудничеството с трети страни и дали съществуващите споразумения за сътрудничество трябва да продължат да действат или ще бъдат предоговорени. В предложения регламент за Европол се посочва, че влизането в сила на регламента няма да засегне валидността на съществуващите споразумения за сътрудничество. Европол може да предоставя лични данни на властите на трета страна или на международна организация на базата на споразумение, сключено между Европол и, съот... между Европол и съответната държава или организация в съгласие с разпоредбите на новия регламент за Европол. Сегашният регламент показва, че споразуменията за, споразу... за сътрудничество няма да нарушават предложеното ново нов регламент и за това тези споразумения не трябва да бъдат предоговарени. Това е на сега, за сега нашето правно становище. Благодаря ви за вниманието. Оставам на ваше разположение за допълнителни уточнения. Благодаря. Господин Клас. Господин председател, ще се постарая да бъда кратък. Става дума за сключване на споразумение с Бразилия, арабските, Обединените арабски римства, Грузия и още една страна. Това означава, че с съответните споменати държави ще се обменят лични данни. Имаше сериозни проблеми въпреки това комисията представи предложение за нов регламент е, за Европол и в това предложение процедурите за сключване на споразумение между Европол и трети страни ще се променят съществено. Ние поискахме становище от е, правната служба. Мисля, че по отношение на правното основание има договореност между политическите групи. Предложението е неприемливо на предвид на процедурите, които се предлагаха до сега, защото Лисабонският договор промени нашите правомощия. Ако бъде постигнато споразумение с четирите страни. Трябва да има съответни промени, свързани с опазването на личните данни с някои от страните, с които може да се подпишат споразумения. Има някои сериозни въпроси, свързани с опазването на личните данни в този контекст. Аз изслушах становището на правната служба. Държавите членки може да имат основания да поставят въпроси, но аз считам, че като парламент ние трябва да настояваме да има ясни разпоредби, да има ясни правила, които да не водят до правен конфликт. Ето защо, ако съветът приеме това решение, ние ще трябва да се обърнем към Европол, да се въздържа от сключване на споразуменията с тези трети страни, докато не влезе в сила новият регламент за Европол. Докладчик от всяка от НП е господин Демера, който не е тук. Госпожа Хименес го замества. За две минути има думата. Благодаря ви много. Ще бъда много по-кратка, отколкото двете минути, които ми дадохте. От името на Диас Демера искам най-напред да благодаря на докладчика Клас за неговото предложение да отхвърлим предложението за решение на съвета и междувременно да изчакаме приключването на законодателната процедура за приемане на нов регламент за Европол. Това е позицията на господин Диас Демера. От негово име искам да кажа, че би било разумно да се забавят преговорите по сключването на споразумение с трети страни, докато не влезе в сила регламента. Господин Вайзенхолцер има думата. Аз също ще бъда кратък. Аз подкрепам, подкрепям позицията на докладчика. Мисля, че всичко бе казано и често сме слушали, чували, че регламента за Европол би трябвало да се случи бързо, да бъде бързо приложено. Не би трябвало да провокираме допълнителни конфликти. В списъка са включени и щатите. Не зная сега дали това отговаря на стандартите, така както ги концепираме. Благодаря. Госпожа Алфано не е в залата. Госпожа Гриспек от името на Алда иска ли да се изкаже? Не. Господин Тавариш от името на групата на зелените също не присъства. Екара няма никой от тяхно име, госпожа Вержа от името на ГУЕ. Както колегите, преди мен аз също ще бъда кратка. Странно е, но аз всъщност съм съгласна с господин Клас. Искам да му благодаря за положения от него труд. Има единодушие относно това да се препоръча предпазлив подход по въпроса. Е, списъка и без друго е доста хетерогенен. В сегашния контекст е, е, знаем, че всички споразумения, които изискват обмен на данни, трябва да бъдат разглеждани изключително внимателно. В списъка има някои страни, които нямат същата правна система като нас като оставим на страна правното основание. Благодаря, че докладчика наблегна и на този въпрос в своя доклад. Благодаря, госпожа Вержия. Има ли други колеги, които искат да вземат отношение? Не. Представители на Европейската комисия желая ли да вземе отношение? Не. Някой от името на председателството на съвета? Благодаря, госпожа председател. От името на председателството искам да ви благодаря за тази дискусия и да кажа, че това решение на съвета е единственото правно основание, с което разполагаме и съвета работи на тази база, докато се приеме новият регламент, който в момента се обсъжда както в съвета, така и в Европейския парламент. Съветът приветства факта, че Европейският парламент разбира оперативните потребности и отчита безпокойствата, свързани с опазването на личните данни. Нито Европейският парламент, нито съветът е, искат да има каквито и да е правни пречки, затова ние очакваме да си сътрудничим за намирането на решение по въпроса. Председателката, добре, благодаря за това необичайно постигане на консенсус. Господин Клас, бихте ли желали да кажете нещо в заключение? Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за постигнатото единодушие между нас и благодаря за сътрудниците. септември, 20 24 септември до обяд е срокът за внасяне на изменения. Гласуването в Либе ще бъде на 17 октомври. Преминаваме към 10 точка – наблюдение на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Много дълго заглавие. Така или иначе, искам да дам думата на докладчика, господин Куелио, за да представи доклада си. Господин Куелио, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Действително, заглавието е много дълго и това не е доклад, това е работен документ. Позволете ми да го представя накратко. През последното десетилетие целият средиземноморски регион беше засегнат от много международни, регионални, геополитически развития, които доведоха до значителна политическа нестабилност и увеличаване на миграционните потоци и натиск. Държавите членки, които са в южната част на Европейския съюз, бяха изправени пред голям брой беженци от Средиземноморския регион, които бягаха от конфликтни ситуации, от преследване или по чисто економически съображения. Това явление, въпреки че не е разпространено в целия Европейски съюз по еднакъв начин, засяга целия Европейски съюз. За това се изисква устойчива реакция от страна на Европейския съюз, за да се подкрепят от тези държави, които са най-силно засегнати от притока на бежанци по море. Предложението на комисията е балансирано, следва същата цел, която сме се поставили в едно решение на съвета, което беше анулирано от Съда на Европейския съюз, да се създаде един общ е, инструмент, който да включва всички инструменти на Европейския съюз и на международното право, за да се избегне различно тълкуване и различни практики от страна на европейските е, държави при осъществяването на операции в рамките на Фронтекс. Относно втората част на анулираното решение, това са основни насоки, свързани с реакции при рискови ситуации, при свалянето на сушата на хора, пристигащи по море и създаването на правила за справяне с тези ситуации във всички морски операции, координирани от Frontex. По този начин се прави опит да се даде отговор на критиките, които често се отправят в е, рамките на работата на Frontex и бяха поставени някои въпроси, свързани с операциите за е, издирване и спасяване. Необходимо е да се постигне по-голяма правна яснота относно спазването на основните права по време на морския надзор и при прихващане на лица, които пристигат по море, при пълно спазване на принципа на право да не бъдат връщани. Аз се опитах на базата на различни документи да направя оценка на сегашното състояние, на правните е, развития по въпроса и на основните аспекти, които ще бъдат обхванати от предложението на комисията. Аз ще подготвя до края на месец септември моя доклад е, и ще очаквам е, вашите предложения. Както вече подчертах, на първото ни заседание е необходимо да имаме много тясно сътрудничество, за да можем да спазим кратките срокове и да постигнем нужния компромис в рамките на настоящия парламентарен мандат. Едва ли трябва да припомням, че ако не одобрим нов текст, решението на съвета ще продължи да се прилага. Ето защо се нуждаем от това да действаме бързо и да постигнем компромис с съвета. Благодаря ви. Благодаря ви, каза председателката. Ако някой изобщо може да постигне компромис, то това сте вие, така че ви пожелавам успех. Сега давам думата на комисията, после председателството. Господин Нилсън от името на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Няма кой знае какво да добавя. От наша гледна точка работният документ на докладчика е съвсем фактологично верен по, при описанието на ситуацията и на елементите. Няма какво толкова да коментирам. Наистина имаме доста кратки срокове, в които трябва да осъществим сериозен напредък по досието. От името на литовското председателство, казва председателката господин Зингевичус, Благодаря, госпожо председател, господин докладчик, уважаеми членове на комисията за тази възможност да представя приоритетите на Литва по отношение на този важен документ. Един от най-важните приоритети на литовското председателство е ефективното управление и защита на външните граници, защото от наша гледна точка така ще се допринесе за постигането на целта Европа да бъде по-отворена, безопасна и ам, стабилна. Също така а, Литва е планирала доста повече срещи на групата граници в съвета, за да може да се постигне максимален напредък правилата за външните морски граници и наблюдението им. Напълно сме наясно с тази важност. Още повече ние сме решени да упражним а, своите усилия, така че решението на а, съда да бъде напълно осъществено. Съответните а, работни групи в съвета започнаха работа по тези теми още по време на ирландското председателство в края на май. Миналия вторник а, имахме и среща на работна група Граници, изцяло посветена на този проекто регламент. С удоволствие ще отбележа, че по време на това заседание първите реакции на редица делегации бяха много положителни но а, в някои от тях има доста сериозно ниво на чувствителност. Председателството планира по-нататъчни обсъждания по тези въпроси, за да се постигне, постигне компромис, който да представя позицията на съвета по отношение на този документ. Най-чувствителните членове са явно 9 и 10, които регламентират ситуациите на търсене и спасяване и също така сваляне на брега. Също така ще са нужни обсъждания по отношение на обхвата на предложението и също така и а, разкриването. Искам да кажа, че в същото време а, трябва да убедия е, комисията и председателството, че могат да отчетат информацията, която се предоставя в работните групи на съвета. Уважаеми, почитаеми е, членове на Европейския парламент, благодаря за вашето внимание. Председателката, благодаря от името на социалистите и демократи, господин Ваден Хайцер. Благодаря на докладчика. Възможно е заедно с него е, да съставим един добър доклад. Естествено, важно е опазването на човешките права. Това трябва да е подсигурено в текста. С интерес очаквам работния документ. Според мен едно нещо е много важно – а именно принципа на забрана за връщане. Този принцип е много важен. Той трябва да залегне в документа. На следващо място. Намираме се в ситуация, в която много бързо под натиск трябва да се вземат решенията. Затова е важно статута на лицата да се оценява и преценява правилно. В една стресова ситуация не винаги това е възможно. Е, работи се с лица, чиято самоличност е неясна. Е, сведенията за тях са неясни или неверни – Важно е и лицата, залавени на корабите, да бъдат осведомявани за, с, с техните права. Този принцип е също важен. Ние наблюдавахме операция на Фронтекс около Алчасира. Важно е да се знае къде се случва дадена операция – Защото има разлика, ако се намирам в, една, в един добър, добре оборудван кораб и, и упражнявам контрол над водите. Това е една ситуация, обаче е друга ситуация, когато разполагам само с една малка лодка и изпълнявам спасителна акция. Тези проблеми, тези две различни ситуации трябва да са осветлени, дефинирани. А, мисля, че докладчикът ще може да осветли всички ситуации подобаващо. Госпожа Викстрам има думата. И аз приветствам този работен документ, изготвен от вас, господин Коелю. и по-конкретно оценявам и готовността ви да работите в тези, крайни срок, в тези кратки срокове и съм готова да ви съдействам. Няма да навлизам в подробности, но искам да повдигна няколко основни моменти на загриженост. Трябва да бъде подчертано, че принципа на не връщане покрива всички, не само търсещите обежище и бежанците. И този принцип трябва да се спазва винаги. Доброта оценка от, а, добрата оценка на това какви са нуждите за безопасност на, на дадено лице а, не може да се осъществява в рамките на един кораб. На един кораб, без а, да сме сигурни, а, че не се нарушават а, човешките права. Ако а, позволим а, колективна експулсия и връщане от морските а, райони, ние бихме нарушили принципа на невръщане. Поради най-различни причини това се случва и аз се притеснявам от слуховете, които битуват, че съвета и председателството нямат а, достатъчно амбициозен дневен ред по отношение на това досие. Надявам се, че греша в това отношение и че напразно се притеснявам, но имам в себе си тая тези страхове. Наистина се надявам, че председателството и съвета ще поемат своята отговорност и ще направят така, че да действаме напред бързо, не зависи от парламента. Ние сме готови и напълно подкрепиме тази идея. Виждате и докладчика ни е готов да действа и от вас зависи. Аз ви призовавам да го направите. Следва госпожа Грисберг, която е докладчик на становището в Тран. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Съвсем накратко ще ви представя становището от комисията Тран. Както и другите колеги, така и аз споделям мнението, че не можем просто да обикаляме предложенията на нашия колега Коелю и метода, който се описва, но по отношение на комисията Тран На 17 септември ще гласуваме следваща мярка. Обмен на информация, по-нататъчно обучение. Предлагам клаузата за защита да е в унисон с текста от протокола за нелегалните иммигранти. ОНЕ дава дефиниция за международната престъпност, за, международ... за престъпниците. Е, тези дефиниции трябва да бъдат уточнени. Сега по-нататък, на по-нататък на по-нататъчно място обучението на граничната полиция. Е, предвиждат се правни обучения, но и практически обучения. Хубаво е да се показва как конкретно, да се покаже на хората как конкретно да помагат на бежанците. Като акцента би трябвало да пада на готовността, която споделяме всички ние в тези случаи. трябва да имат комплекти за спе... трябва да има на борда комплекти за спешна помощ. И още нещо според нас е важно. Дали медицински перс... персонал не бива да е на борда на тези, хора... на тези кораби. По- Подчертаваме, че е важно да си сътрудничим, да обменяме информации това често се споменава, но би могло да е възможно да се осъществява сътрудничество и между отделните агенции. Това е нещо често, за което говорим в нашата комисия. За какво говорим? Става дума за оперативната съвместимост между отделните системи които се използват в открито море. Не става въпрос за създаване на повече инструменти, а за по-доброто използване на наличните инструменти. В крайна сметка защитата на хората е нашата основна цел. По този начин всички операции могат да протичат по-успешно и да се намалят разходите за тези операции. Искам да апелирам и за по-бързата, по-бързи обмен на информация. Ролята на агенцията трябва да стане по-ясна в регламента. Какво имам предвид? Имам предвид цялата система за надзор на границите в Европейския съюз е, това е само малък принос от наша страна, но се надявам, че те, този текст ще обогати вашия доклад, госпожа Келер. Like thank, uh... Благодаря много и аз искам да благодаря на докладчика за работните документи и също така и, за, и на комисията за предложение, което беше изключително амбициозно по отношение на езика и защо големите стъпки, които са предвидени. За мен основният въпрос оставя как хубавите думи, добрите намерения да бъдат преведени на практика, така че е ефективно да се прилагат във всички ситуации и да се гарантират човешките права на всички. Как да осигурим това в едни трудни обстоятелства, като да речем в открито море или изобщо на хора на кораб и така нататък. Това е труден въпрос. Също така, и аз подкрепям идеята колкото може по-бързо да се действа по този файл, по това досие. Има някои идеи, които а, биха могли да, добав, да бъдат добавени, например, за да може, да речем, представители от а, службите за обежище да са на борда, за да може да преценят ситуацията, обстоятелствата, в които пристигат а, лицата. Това не е нещо, което а, някой работещ на кораб би могъл да извърши успешно. Също така правата на обежанците, които трябва да бъдат ам, гарантирани правото на невръщане, което трябва да бъде осигурено във всяка една ситуация. Как да гарантираме правата на хората, които не говорят да задължително езика на тези на борда. И абсолютната червена линия се мисля, трябва да бъде да се спасява живота в открито море. Това е най-важното и, и защо ако искаме да има някакъв смисъл от работата на Frontex, то тогава не трябва да се допуска такива жертви. Трябва наистина ефективно да гарантираме е, правата във всяка една ситуация. Това не е е лесна работа. Не, че нямаме стереотипни ситуации, но наистина трябва да положим усилия, защото именно това ще гарантира защитата на човешките права в морските територии, което е и нашата цел. Благодаря, господин Яколина има думата. Благодаря, госпожо председател. Тук става дума за надзора на външните граници. Това е трудно, особено в Средиземно море. Това е документ, който е в унисон с други документи, които също засягат подобни теми, основните права, основните човешки права, защита на, е, защитата на лицата, Евросор ще започне своята дейност след няколко месеца и тази надзорна дейност може да бъде укрепена по този начин. Съвета има някои неща, които трябва да уточни, например спасяването в открито море. Естествено, вярно е, че милиони сирийци са беженци в момента. Всички те се намират в регион близо до Ливан. 3500 сирийци са влезли в Сицилия в момента. В Италия, в Малта, Испания, Гърция – са пристигнали общо 35 000 бежанци през последните само седмици. Виждаме каква е ролята на Фронтекс. Фронтекс има сега нов мандат, но какво казваме? Да, добре, хората трябва да бъдат защитени, забрана за връщането, това е така, но трябва и границите на Европейския съюз да бъдат защитени. Познаваме историята с Лампедуза, южните граници на Съюза. Това е също важна тема, т.е. става тук въпрос на от най-висока класа. В момента обаче имаме екстремна ситуация. Затова ни трябват и екстремни инструменти. Спешни инструменти. Нека помислим за разпределянето на тежестите, за отговорностите и за солидарността. Това са все въпроси, които трябва да се приложат в една такава спешна ситуация. Госпожа Малмстран спомена Сицилия, спомена проблематиката Имаше един кораб, който бе подкрепен от местното население. По, по, начин, по, по този начин стотици беженци можеха да бъдат спасени. Благодаря. Последният спи... а, а, оратор преди да чуем ам, отново докладчика е госпожа Вержа. Je crois qu'il est toujours dommage de traiter les questions migratoires au sein de l'Union européenne de façon partielle et, et de... ne Жалко е, че е, действията в Европейския съюз са доста разпокъсани, нямаме единен подход. Вижте, това се вижда и от цифрите. Но ситуацията, но като погледнем ситуацията, виждаме, че емигрантите в Европа намаляват по принцип. Моята страна принадлежи към тези страни, които, получават, по които получаваха най-много беженци. А сега получават най-малко. Защо тогава южните страни са под такъв натиск? Става дума тук за два феномена. Най-напред, е, тук имаме европейското законодателство, начинът по който то се прилага и е, резултатите от националното законодателство, което става все по-рестриктивно, що се отнася до беженците. Вместо да се съсредоточим върху общата картина, общото положение, се концентрираме върху отделни къщета. Добре, положението на бежанците това е аспект, който трябва да се вземе предвид, но аз искам да заостря вниманието ви върху е, следното. Европейския съюз раз, реагира съвсем различно, когато ставаше дума за Югославия и когато ставаше дума за арабската пролет. Радвам се, че Швеция прие вчера повече от 8000 бежанци и легализира, легализира техния статут. За това се изисква, изисква кораж. Хубаво е и други държави членки да последват този пример. Аз съм французойка. Такова нещо не може да се случи във Франция, трябва да призная. Не зная как да се изрази по-точно, но за какво всъщност става дума? Всъщност тук става дума да накараме държавите членки да спазват международните си задължения. Спасяване в открито море, това е международно задължение, трябва ни законодателство, което да накара именно да застави държавите членки да се държат подобаващо. Защото става дума за защита на човешкия живот. И това е най-важното човешко право. Благодаря, господин Коелю има думата за заключителни слова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите. Аз се надявам, че ще мога да взема предвид всички предложения и нека повторя. Смятам в края на този месец да съм готов с доклада, след което предстои трилог с съвета и ще видим дали ще има възможност за компромис. Работя. Съгласен съм с госпожа Викстрам, че съвета ще е толкова благосклонен за подобряване на индекса, така както сме ние – не знае дали ще може да вървим в една и съща посока, но ако има възможност за компромис, аз ще говоря с всички докладчици в сянка, за да видя каква е за нас, за парламента, червената линия. Иначе предлагам одобрение на първо четене, след което ще продължим по нормалната процедура, но в крайна сметка до края на този мандат няма да може да гласуваме законодателен текст. Надявам се обаче, че ще може да изместим, да заменим решението на съвета, което бе взето наскоро и ще постигнем компромис с него. Председателката благодаря. Точка 11 предстои, но не виждам докладчика. Е, разбирам, че докладчика е на път към нашата зала, така че ще изчакаме за момента. Колеги, предлагам да продължим заседанието. Okay, colleagues, we Колеги, продължаваме с точка 11 от дневния ред. Определени на трети страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните гражданици на държавите членки, както и тези, които са освободени от това изискване. Докладчик е госпожа Габриел. Днес ще разгледаме измененията, които бяха представени. Но първо искам да дам думата на докладчика. Мерси, мадам благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря най-напред на докладчиците в Сянка и на председателството на Ирландия и на Литва. Ние работим добре по това досие от самото начало и успяхме да постигнем напредък при на всички факти. Искам да благодаря и на колегите, които представяха изменения, тъй като правната ни точка е първото обсъждане, което проведохме в рамките на Либе и днес ще се насочим най-вече върху измененията. Искам да ви припомня, че от самото начало Европейската комисия предложи да се примахнат визите за гражданите на 7 държави от Карибските и Тихоокеански островни държави и на британски поданици. Има предложение на комисията, което се отнася до негативния списък, който да се включи южен Южен Судан. Бяха представени 8 изменения. Всички се отнасят до включването на Обединените арабски емирства в положителния списък от 2001 година, номер 539. Припомняме, че Ирландското председателство постави въпроса. Е, Обединените арабски ярибства водят преговори от януари с държавите членки относно диалога, който съществува и Европейския парламент и докладчиците участват в него от месец май. Имаме регулярни диалози. Това позволи да получим повече информация, по-точна, по-детална информация. По този начин установихме, че правителството на Обединените растори Еринства отдавна заявява желанието си за задълбочаване и разширяване отношенията с Европейския съюз. Трябва също да припомня, че Европейският парламент и съветът, като са законодатели, трябва да преговарят заедно по регламента за реберзирането на режима на визите. Относно измененията, свързани с Обединените арабски емирства, казах, че бяха представени 9 изменения. Необходими са технически 4 изменения за прехвърляне от негативния в положителния списък. 103 колеги подкрепиха примахването на визите за граждани на Обединените арабски емирства. Съгласно информацията, с която разполагам и на базата на срещата, които проведох с посланника, считам, че е необходимо колегите от Либия също да бъдат запознати с тази информация. Съгласно това, което казва посолството на Обединеното равство е, емирства, няма опасност от иммиграционен натиск от тази страна тук защото те пътуват по лични, по бизнес съображения или за обучения, които се финансират от емирствата. Що се отнася до търговията и инвестициите, става дума за 500 милиона евро оборот между двете страни Европейския съюз и Обединени арабски емирства през 2012 Euh, on part de ces informations, mais nous avons deux autres... Голям брой граждани на Европейския съюз са посетили арабските емирства. Това е важна регионална а, сила, Относно принципа на реципрочност, тук искам да обърна повече внимание. Посланника на Обединените арабски емирства са, заяви, че са готови да бъде приложен този принцип на реципрочност в цялата му цялост, ако има положително решение от страна на Европейския парламент. Е, е, емирствата прилагат е, две процедури по отношение на издаването на визи. Една опростена процедура. Включват 32 държави. Има и някои държави, които са извън Европейския съюз, но участват в Шенген, например Норвегия, Швейцария и Лихтенштайн. Има държави извън Европейския съюз, Монако, Ватикана, Сан Марино и други. И други, като САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Малайзия, Южна Корея, Хонг-Конг. Всички останали държави, сред които искаме привлека вниманието на новите държави, членки на Европейския съюз, 13-те нови държави, са подложени на по-строга процедура при издаването на визите и се събира такси за това. Въпреки, че принципа на реципрочност не е поставен под въпрос, няма не спазване на принципа на реципрочност, а по-скоро на липсва еднакво третиране. Има два категории европейски граждани по този начин, според процедурата, която се прилага и таксата, която се плаща. Като Европейски съюз ние не правим разграничение между различните категории граждани на Обединените арабства и мирства, както и останалите страни от света. Затова трябва да, да се уверим преди финализирането на досието, че този въпрос също ще бъде уреден. На този етап, уважаеми колеги, аз съм по-скоро за включването на Обединеното арабски мирство в положителния списък, стига да се приложи упростена, безплатна процедура за всички граждани на Европейския съюз а, и а, ние също да се слушаме в посланието, което ни беше отправено и да следим много отблизо въпроса. Бих искала да изслушам позицията на колегите, позицията на останалите политически групи които ще ни позволят да излезем с една позиция на парламента, като отчитаме всички основания и разгледаме сериозните и чувствителни въпроси. И това е въпрос, който е от изключителна важност за всички участници в процеса. Искам да благодаря на колегите, на комисията за бележките, които ще направят предварително. Благодаря, господин госпожа Файон е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря на колегата, госпожа Габриел, за отличното сътрудничество. Искам да благодаря също и на останалите докладчици в Сянка. Искам да се спра на измененията въпроса за Обединените арабски емирства. Бих искал да има свобода на движение, да бъдат примахнати визите за държави, за трети държави, защото това ще допринесе за подобряване на сътрудничеството, както и контактите между обикновените хора. Както казах в началото, имах някои опасения и не знаех дали трябва да изчакваме толкова дълго, да... защото не знаем какво ще се случи дали Обединените арабски емирства ще се присъединят към процеса или не. И всичко беше обърнато с главата надолу, но държавите членки на Европейския съюз, които сега подкрепят включването на Обединените арабски емирства в положителния списък, преди една година само не правиха нищо и не отговориха, когато бяха запитани дали трябва да включа на тази държава в положителния списък. Само три държави тогава положително отговориха на въпроса за включването на Обединените арабски емирства в положителния списък. Струваме се, че не трябва да губим повече време по процедурата. Знаем, че Европейската комисия е готова да даде зелена светлина на включването на тази държава, стига съветът и парламентът решат това да стане. Няколко от колегите ни от различни политически групи също се произнесоха положително по въпроса. И така всичко опита, опира до същността на нещата. Като цяло Обединените арабски емирства отговарят е, на повечето от критериите. Мисля, че всички сме съгласни за това. Дори комисията е съгласна. Откровенно казано, в наш е, интерес е да бъде включена е, държавата, защото тя е наш важен партньор. Много туристи идват от тази държава и те не представляват заплаха за държавите членки. Те не са нелегални иммигранти. Освен това, трябва да отчитаме политическите съображения, защото това ще бъде единствената, може би, арабска държава, включена в положителния списък на държави, чието граждани не се нуждаят от визи. Единственото ми притеснение се отнася до правата на човека и аз не съм единствената, която е обезпокоена от тяхното състояние. Ако сравняваме Обединеното арабско емирство с други държави, например е, Малайзия, виждаме, че ситуацията там е, е по-добра. Е, имаме контакти с официални лица, запознати сме с това какво се прави. Катрин Аштън дори започна диалог по въпросите на човешките права и получи всички уверения от Обединените арабски емирства, че този диалог ще получи тяхната пълна подкрепа. Колегата Габриел а, говори за принципа готови... за принципа на реципрочност. Реципрочността ще получи подкрепа и от Обединените арабски мирства. така че не виждам никакви пречки, които да са останали Измененията трябва да получат подкрепа и от нашата група, в рамките на нашата група, ние ще обсъдим допълнително този въпрос. Благодаря, госпожа Гризберг. Благодаря, госпожа председател. Аз говоря от името на Луи Мишел. Той е докладчик в Сянка от името на групата на либералите. Той е на мисия в Руанда и искаше да участва не директно. Ще ви запозна с неговите неговото мнение, въпреки че докладчиците всяка са запознати с него. Що се отнася до приложението на Европейската комисия, няма никакви бележки, нито пък някакви възражения, защото по време на дискусиите в рамките на комисията Либе той подкрепи тези предложения. Нашата група АЛДЕ също ги подкрепя изцяло. Измененията, които предвиждат включването на Обединените арабски емирства в положителния списък, такова предложение постъпи. Емирствата не представляват никакъв риск за обществения ред или за незаконна емиграция. На следващо място емирствата пред, предоставят биометрични паспорти на своите граждани. Що се отнася на искането на от страна на Обединените арабски емирства, примахването на визите ще доведе до задълбочаване и разширяване на търговските отношения, както и обмена на студенти. Това е позицията на Луи Мишел. Алде все още не са изцяло взели становище е, и изчакват наблюденията и обсъжданията, които се провеждат днес в нашата парламентарна комисия. Господин Седой Алабарт има думата. Благодаря, госпожа председател. Аз съм един от съвносителите на измененията за включването на Обединените арабски емирства в режима за освобождаване от визи. Подкрепям докладчика за това, което е направила по доклада. Тя вече поясни какви са ползите от това Обединените арабски емирства да бъдат включени и за какъв обмен става дума между Европейския съюз и емирствата. Хората, които пътуват, са хора, които са от сферата на образованието. Това е за нас, да имаме повече влияние в бъдеще в Обединените арабски емирства, както и да се укрепят търговските връзки които се задълбочават с всяка година, както между отделните държави от Европейския съюз и емирствата, така и Европейския съюз като цяло и емирствата. Считам, че примахването на визите също е, е важно а, за засилване на влиянието на Европейския съюз в арабския свят и в важна област а, от геостратегическо а, значение. По този начин Европейския съюз може да има по-силно влияние в региона. От консулството, от а, посолството Бърц, а, и от посолството в Испания също имат положителни съображения относно примахването на визите. Освен това, считаме за неприемливо да има двойно представителство на държавите членки. Този проблем трябва да се урегулира. Изцяло приемам внесеното изменение от колегата Давид. Много от нас се присъединиха към това предложение за изменение и мисля, че то е в съответствие с линията следвана от комисията. Искам да приканя комисията и председателството да направят своите коментари, след което ще дам думата на докладчика за заключителни думи, за да можем да приключим в 12.30 най-късно. Господин Дидрих Палмен от името на Европейската комисия има думата. Благодаря, госпожо председател. Здравейте на всички. Добро утро или по-скоро добър ден. Нека и аз да благодаря на докладчицата за работата и по този положителен доклад. Разбира се, че приветстваме нейното положително становище и както и госпожа Файон вече припомни, предложението да се включат Обединените арабски емирства в положителния списък на т.е. може да бъде подкрепен от комисията, разбира се, с положителното становище страна на съвета. Ние сме а, а, на същата страница, но нека да се спра накратко на въпроса за реципрочността. Докладчицата спомена нещо свързано с свободна общностна процедура. Не съм много сигурен какво представлява това, но нека а, да припомня, че освобождаването двустранно от виза ще влезне в сила при одобряването на споразумението за реципрочно освобождаване от виза и тогава ще се въведе пълна реципрочност. Ако, разбира се, имаме свободен от визи режим, всеки, могат да, всеки може да пътува без да преминава през каквато и да било процедура. Това е нещо, което много добре се разбира от страна на Обединените арабски мирства, но аз исках просто да го припомня, за да убедя а, членовете на Европейския парламент, че въпросът за реципрочността е нещо, с което комисията е напълно наясно и ще настоява за него в бъдещите бъдещото споразумение между Европейския съюз и Обединените арабски емирства. Това е, което имам да кажа на този етап. С нетърпение чакам последния вариант на този доклад и след това продължаваме нататък. Благодаря. Благодаря, казва председателката за литовското председателство, господин Вичус. Благодаря, госпожо председател. Много благодарности от страна на председателството за доклада. Искам да подчертая, че това е много важно досие за съвета и всички изменения, свързани с Съединените арабски емирства, се подкрепят от много държави членки в съвета, които вероятно ще подкрепят това включване. За това с нетърпение чакаме окончателния ви доклад и се надяваме да можем да постигнем споразумение много скоро. Благодаря. Благодаря. Сега се връщаме към докладчика госпожа Габриел. Благодаря, госпожа председател. Няколко думи, за да благодаря на всички колеги, които се изказаха, които заявиха своята позиция. Искам да благодаря и на Европейската комисия за нейната реакция, за поясненията, които направиха, свързани с влизането в сила, преди влизане в сила на споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства. Също бихме искали да бъдем информирани за развитието на нещата в съвета. Като членове на Европейския парламент имаме интерес да напредваме по разглеждането на това досие на базата на подробна и ясна информация. Това е също насърчаващо и ние призоваваме и посолството на Обединените арабски емирства да продължат да ни информират за състоянието на нещата от тяхна страна, за да се постигне пълна реципрочност. Надявам се, че ще стигнем до позиция, която ще ни даде възможност да се произнесем при добро познаване на ситуацията и да направим нещо, което ще е съобразено с политическите, економически и граждански потребности. Гласуването в Либе все още предстои да бъде насрочено. С това приключваме сутрешното ни заседание. Чакам ви обратно в 3 часа за изслушването на те, по темата за а, по темата за подслушването а, до тогава.